I think we can start. Mr. Kuhn. Schönen guten Morgen. Wir kommen heute zur zweiten Sitzung. Добро утро. Заседаваме за втори път днес и ще гласуваме първо, но преди това ще ви съобща следващия заключенията от заседанието на координаторите, което се проведе вчера. Ако до днес 12 часа няма възражение, протокола ще бъде одобрен. Бялата книга за транспорта и първо ще видим дали е, е НП имат мнозинство. Така че откривам гласуването. Ich schließe und ist alles in Ordnung. Виждам. Bitte? Виждам, че всичко е наред. Alles in Ordnung. Hm? Ja, ist okay. Es wird auch permanent kontrolliert. Also nicht Постоянно проверяваме, не си мислете, че само в началото и след това могат да се включат и повече. Не е така. И така, има поредица от компромиси. Yeah, without a card it's not possible. Без карта за гласуване не е възможно. Okay, wir fangen an und sonst musst du dann die Hand heben, das sehen wir. Започваме, ако не може с картата, пък ще вдигате ръка. Първо, има поредица от много компромиси. Ще видите кои са изключени. Е, Някои компромиси бяха приети, където има компромис едно, например, има звезда и трябва да гласуваме този компромис. Ако няма звезда, както е при компромис 2, е, нещата са уредени по тази поредица от компромиси. И така, първият блок, така да се каже, кой е за, против, въздържали се, приема се. 77 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. 92. Кой е за? против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Кой е за? Моля, гласувайте. От НП е един в повече. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 17 на 23 отхвърля се. 106-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 117-то с устно изменение. Има ли възражения? По устното изменение няма. Кой е за? Против? Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 23 гласа отхвърля се. Той 19. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, моля, гласувайте. 119. От НП отново е един в повече. От С и Д е един в повече. S&D er hat ein zu viel. Отново повтарям, S и D имат един в повече. Jetzt stimmt's? Сега всичко е наред. Край на гласуването. 26 на 16 гласа. Приема се. Трети компромис за против въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля, гласувайте. Вод е Край на гласуването. 20 на 22 гласа отхвърля се. 140 на Тапардел. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 165-то изменение, кое е за, против, въздържали се, отхвърля се. 166-то за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис, кое е за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 кой е за, против, въздържали се, приема се. 193 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Шести компромис вече е уреден. 206 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 208 за? Против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18 на 24 гласа. 209 за, против, въздържали се, да проверим. 209. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 22 гласа. Ja, ist dafür. Aber danke, dass ich darauf achte. Дори и с този допълнителен глас се отхвърля. 212 изменение. За против, въздържали се, приема се сякаш. Да проверим ли? Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 на 20 гласа. Двеста Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 на 30 гласа отхвърля се. 251. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 252. За. Против. Въздържали се. Приема се. 264. За. Против. Въздържали се. Приема се. 263. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 262 за. Или отпада, добре. 266 за. Против, въздържали се, приема се. 269 кой е за. Против, въздържали се, приема се. 274 за. Против, въздържали се, приема се. 275 за. Против,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 19 на 24 гласа отхвърля се. 283 кой е за? Против? Въздържали се отхвърля се. 286 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 285 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 компромис за? против, въздържали се, приема се. 293 за, против, въздържали се, приема се. 296 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по 296. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С ясно мнозинство. 298 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 298. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 299 за. Против. Въздържали се. Приема се. 300. Кой е за? Против? Нека да проверим. Изменение 300. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 гласа отхвърля се. 301. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронно гласуване по 301. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 на 19. Приема се. 304. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 17. Компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. 324. За против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 319. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 на 17 класа приема се. 18 компромис. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 19 компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се, отхвърля се. 331 кой е за, против, моля проверете. Моля да проверим 331. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 348. За? Против? Въздържали се? Приема се. 348. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19-23 класа отхвърля се. 346 346 за против въздържали се отхвърля се. 359 за против въздържали се, отхвърля се. 360 за, против, нека да проверим, 360. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 25 гласа отхвърля се. 361. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение 363, кой е за, против, въздържали се, отвърля се. 364, кой е за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 364. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 24 гласа. Отхвърля се. 365 за. Против. Въздържали се. Приема се. 366 кой е за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 366 Моля, гласувайте край на гласуването. 20 на 23 гласа, отхвърля се. 369 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 или те трябваше заедно, да, гласуваха се заедно. 371 кой е за, против, въздържали се, приема се. 371 да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23-19 гласа приемат. 26 компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 384 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 385 кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 387 кой е за? против, въздържали се, приема се. 388. Кой е за? Против, въздържали се. Нека да проверим. 388. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 23 гласа отхвърля се. 24 да, не? Изменение 394 за, против, въздържали се, приема се. 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 408 за, 408 за, против, въздържали се, отхвърля се. 418 за, против, въздържали се, отхвърля се. 419 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 423 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Мисля, че не всички реагираха. 423. Един е в повече от групата на социалистите. Не, още. Имате един в повече групата на социалистите, така ли? Край на гласуването.

За, против, въздържали се, приема се. 452 за, против, въздържали се, приема се. 454 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване 454. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 7 за, 24 против, 14 въздържали се. 455 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, поправя се председателят. Да проверим чрез електронно гласуване. Добре. Беше ясно, но нека да проверим. Компромис 29. Начало на гласуването, край на гласуването. 28 за, 15 против. Изменение 465 за, против, въздържали се, отхвърля се. 400 57 за, против, въздържали се, приема се. 457 проверка, начало на гласуването, край на гласуването. 22 за, 20 против, приема се 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. 470 за, против, въздържали се, отхвърля се. 469 и 464, кой е за, против, въздържали се, приема се. 476 за, против, въздържали се, отхвърля се. 490 за, против, въздържали се, приема се, но нека да проверим. 490. Начало на гласуването, край на гласуването. 22 гласа за, 21 против. Приема се. 493 за, против, Въздържали се, нека да проверим чрез електронно гласуване, изменение 493, начало на гласуването, край на гласуването. 21 гласа за, 24 против, отхвърля се 494 за, против, въздържали се, Нека да проверим чрез електронно гласуване 494, начало на гласуването, край на гласуването. 20 за, 23 против, отхвърля се 504, кой е за, против, въздържали се, нека да проверим чрез електронно гласуване 504, начало на гласуването, край на гласуването. 19 за 24 против отхвърля се. Компромис 30. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега трябва доста напред да разлистите. А, извинете, компромис 32, казва председателя. Компромис 31. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 625 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. 625. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. За. Против Нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. 23. Изменение 23. Край на гласуването. 20 за, 23 против. Отхвърля се. Изменение 32. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 32. Проверка чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за 19 против приема се. Компромис 35 за. Против. Въздържали се приема се. Компромис 37 за. Против. Въздържали се приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 47 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Изменение 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 гласа за, 19 против, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването, изменение 56 за, всъщност край на гласуването, 23 за, 19 против. Трима въздържали се. Изменение 73 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 75 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим чрез електронно гласуване по изменение 76. Начало на гласуването, край на гласуването. 23 гласа за, 20 против, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за и 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5, 2 и 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, Нека да проверим чрез електронно гласуване. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 за, 24 против, отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целия доклад. Гласуваме поименно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет и осем за, трима против, петима въздържали се, така че мога да поздравя най-сърдечно докладчика господин Ван, Вим Ванденкамп.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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, но нека да проверим чрез електронно гласуване изменение 24, начало на гласуването, край на гласуването. 20 за, 25 против, отхвърля се. Виждате, че резултатите са доста близки. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 45 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване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 Начало на гласуването. Край на гласуването. 25 за, 20 против. Приема се изменение 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме по целия доклад. Всъщност гласуваме по цялото становище, казва председателят. Начало на гласуването, край на гласуването. 40 гласа за, 5 е, против, така че мога да поздравя най-сърдечно докладчика Хена Виркулен. Сега становище по Парижкия протокол. Компромис едно, кой е за, против, въздържали се, приема се изменение едно за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване по изменение 2. Начало на гласуването, край на гласуването. 19 за, 25 против, отхвърля се изменение 4 за. Против, Нека да проверим, че с е електронно гласуване. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. 36 на 9. Доста не са гласували, явно. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, нека да проверим чрез е електронно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. 30 за, 15 против. Приема се. Компромис 3 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за против, въздържали се. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се 41, нека да проверим чрез електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, 19 за, 23 против, отхвърля се компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 е удрон. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по цялото становище електронно, начало на гласуването електронно гласуване. И сега вече край на електронното гласуване. 40 за, 3 против, 2 въздържали се, така че мога да поздравя докладчика. Ще направим кратка почивка, докато дойде министъра. Доста бързо гласувахме днес. I think we can start. Председателят, мисля, че можем да започнем. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Приветствам с добре дошъл представителя на председателството на Люксембург министъра на транспорта на Люксембург, господин Бауш. Той ще ни представи приоритетите на Люксембургското председателство за едните 6 месеца. Имате думата, господин Бауш. Дами и господа депутати, уважаеми господин председател, господин скъпи Майкъл, аз съм много щастлив, че съм тук в Европейския парламент и това по много причини. Първо, за мен е съвсем ясно, че като е, представител на съвета трябва да поддържа много тясно сътрудничество с парламента, но от друга страна искам да посоча, че аз в продължение на 24 години бях парламентарист преди да вляза в правителството, така че много добре познавам коридорите на парламентаризма и неговите особености и аз е, в тази връзка искам да кажа, че трябва да се проявява респект към парламента, трябва да има много добра връзка с парламента, защото много често в политиката това се забравя. За мен обаче това е важно, така че с голямо удоволствие съм днес сред вас, за да мога да ви представя приоритетите на нашето председателство. Може би да направя някои предварителни бележки. Аз не съм а, склонен да кажа, че трябва да се концентрираме в 5 месеца върху нашата работа. 5 месеца казвам, защото август не е месец на работа. Остават ни 5 месеца на работа и аз не искам да кажа сега, че ще трябва да се концентрирам върху 50 неща и накрая на председателството да дойда и да кажа работех по 50 теми, но не довърших нито една. Така че аз искам да се концентрирам върху точките, които са изключително важни и които наистина е, са постигнали напредък в е, предишните месеци. Четвъртият железопътен пакет, например. Първо, обаче, искам да благодаря на Латвийското председателство и на Европейския парламент, които извършиха чудесна работа в края на Латвийското председателство, за да се завърши техническата работа, техническия стълб, така че Люксембургското председателство сега трябва да се концентрира върху е, политическия стълб, което означава въпроса за управлението и въпроса за е, другите политически аспекти. Аз е, мисля, че за да се намери консенсус и е, наистина съм убеден, че ще намерим такъв консенсус, та в тази връзка трябва малко да променим аспекта на нашата работа, защото до сега ние никога не сме поставили въпроса каква е целта, която трябва да преследваме за този железопътен пакет. За мен целта е ясна да имаме повече е, релсов път, да имаме добро качество, да имаме е, по-добри е, резултати в Европа. Това е целта и аз мисля, че трябва да работим през следващите месеци. като не изпускаме целта от е, очите си и постигнем консенсус, който да отчита спецификите на държавите членки. Аз съм убеден, че ние ще намерим такъв консенсус е, по отношение на политическия стълб и е, може би това ще стане през октомври 8 октомври е съветът в Люксембург или пък може би малко по-късно през декември, което означава, че железопътния пакет е едно от водещите досиета, по което ще работи Люксембургското председателство през следващите месеци. Втората голяма тема е авиацията. Аз е, мисля, че няма нужда да ви обяснявам на вас, европейските депутати, къде са заложени е, проблемите, трудностите в това досие за авиацията. Вие ги познавате по-добре от мен и знаете, че това не е само въпрос, който се отнася до министрите на транспорта. Това става дума в случая за общия политически ред в тази връзка и е много трудно да се постигне напредък по това досие. Въпреки това обаче, ние сме наистина убедени, че трябва да се работи по него. Най-вече мога да кажа, че това е тема, по която до момента парламентът е работил чудесно до този момент. Имам предвид най-вече правата на пътниците. Трябва да продължим да работим така че да бъдат обхванати всички досиета на авиацията, като разбира се, трябва винаги да имаме и резерви във връзка с политическите въпроси, защото те излизат извън нашите компетенции на министри на транспорта. Мога да ви уверя обаче, че по време на тристранния диалог и по отношение на железопътния пакет, заедно с Нидерландия сме обсъждали доста неща с нидерландските колеги и мога да ви кажа, че те наистина смятат да сложат край на а, тази тема, свързана с авиацията. Те искат да направят през януари неформален съвет във връзка с темите, а, свързани с а, авиацията и това за мен наистина е нещо много добро. А, трето, във връзка с конференцията КОП-21, това са въпросите свързани с околната среда, свързани с транспорта и най-вече ужасния баланс, който познаваме днес а именно, че транспортът е, е единственият сектор, в който е, емисиите на СО2 не са намалени, те са увеличени дори с 20% е, в сравнение с 1990 година. Сега, във връзка с КОП-21, Парижката конференция, много силен сигнал беше изпратен към транспорта да се направят нужните усилия и ние искаме да работим в тази насока. Друга важна точка, по която искаме да работим, това е Бялата книга за транспорта. Парламентът е, с господин Ван Декам, който е пред мен, е, вече извърши чудесна работа. Той ми каза, че вие току-що сте приели е, доклада във връзка с е, Бялата книга от 2011 година, така че мога наистина да ви поздравя и за това също, че приехте този доклад. Е, Люксембургското председателство смята, че съветът на министрите не трябва да изготвя специфичен доклад, а най-вече да се посвети на досието, е, свързано с е, нормалния съвет. Имам предвид този от 8 октомври равносметката, бъдещите действия за Бялата книга и след този дебат ние можем да направим едно предложение. Ако не можем да излезем с обща декларация, аз мисля, че е, все пак бихме могли да предприем други стъпки. И сега, е, още важни теми, например тези свързани с инфраструктурата. Тук е, има много големи искания от страна на парламента. Е, във връзка с този план. Това е досие, по което ние също ще работим, защото аз съм убеден, че е, важността на инвестициите в транспортна инфраструктура се изразява и в економическо измерение. Трябва да имаме економическа визия в сектора на транспорта и е, трябва да видим как е, най-добре да включим този аспект във всички дебати. И още една важна точка искам да спомена. Е, тя е новост. Ние бихме искали да организираме неформален съвет на 7 октомври в Люксембург е, преди редовния съвет от 8 октомври и този съвет е, ще се бъде посветен на мобилността и е, велосипедизма, защото е, велосипедът е неотделна част от нашето общество. Аз се радвам, че вие сте приели едно изменение във вашия текст. Беше ми казано това, че има такова изменение в Бялата книга. Радвам се, защото съм убеден, че до момента ние не сме обръщали особено внимание на велосипедизма като начин на транспорт, много подходящ за нашето общество. И всичко това играе много важна роля в контекста на градската мобилност и всички свързани с това проблеми. Така че аз каня всички да се явят на нашия неформален съвет на 7 октомври в Люксембург. На този съвет ние сме поканили много качествени експерти, Ангил, например, много известен урбанист от Копенхаген, господин Майко Колви, който е един от най-големите привърженици на велосипедизма в рамките на европейската мобилност. Още една точка, която за мен е изключително важна и която искам да включа в дебата за Бялата книга, това е безопасността по пътищата, както на национално равнище, така и на международно равнище. Това е въпрос, който е много важен за мен, отдавам му голяма голямо значение и се надявам, че ще можем да включим всички измерения на сигурност, безопасността по пътищата, също и социалните аспекти, екологичните аспекти, цялата тази проблематика можем да я включим в дебата за Бялата книга. Това за мен, е, повтаряме, нещо изключително важно по време на редовния съвет през декември искаме да се спрем и на социалните измерения в движението по пътищата. Това е много деликатна тема и аз не искам сега да я обсъждам в смисъл да се види кои са новите регламенти, които са необходими в Европа. Искам да дискутирам от аспекта на по-добра прилагане на вече съществуващите правни актове в Европа. И аз мисля, че ще бъде интересно да се дискутира тази тема в декември на съвета на министрите, защото е, мога да кажа, че комисията работи по е, един пакет е, за транспорта за 2016 година вътрешната навигация. Е, това е нещо много е, важно. Е, това е движението по вътрешните пътища. Тук вече комисията е, иска бързи междуинституционални договори и мисля, че лесно може да се сключи и споразумение с парламента в тази връзка. Е, по отношение на морския транспорт, това са най-вече въпросите свързани с е, пристанищните служби. Е, ние имаме парламентарен календар и първото четене може би ще бъде през средата на декември, така че все пак в рамките на нашия мандат ние ще се опитаме в рамките на възможното да бъдем, да обобщим позициите на държавите членки по измененията, които ще бъдат предложени от Европейския парламент през декември. Що се отнася до туризма, който също е обект на работа на вашата комисия, аз вече ще предам думата на госпожа държавния секретар, която ще дойде на ваше заседание. Тя е компетентна по тези въпроси, така че виждате изключително многообразни са темите, по които ще се концентрираме в следващите месеци в Европейския съвет и се надявам, че ще можем да постигнем наистина напредък по това досие. Благодаря ви за вниманието и сега с желание искам да изслушам вашите въпроси и предложения. Да, vielen Dank. Председателят, благодаря господин министър Бауш. Благодаря ви за доброто изложение. Ще видим сега какви въпроси ще ви бъдат зададени. Първо ще дам думата на координаторите по за две минути и половина. Останалите колеги ще имат по минута и половина, тъй като нямаме много време. Още веднъж ви благодаря, че приехте поканата ни. Благодаря ви за изказването. Първият оратор, господин Ван Декамп. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо сърдечно да приветствам с добре дошъл господин министъра. Добре дошъл на днешното ни заседание в Европейския парламент. Благодаря ви за ясното изложение. Винаги съм гласувал голямо доверие на по-малките държави. Гласувах голямо доверие на Латвия по време на нейното председателство Надявам се, че Люксембург ще продължи започнатата от Латвия работа. Надявам се, че ще я продължите, защото след вас председателството ще бъде поето от Холандия. За Холандия би било добре вие да се справите с повечето сложни проблеми. Това ще улесни нашата работа. Радвам се, че ще поставите акцента върху четвъртия пакет за ЖП транспорта и върху авиацията? Четвъртият пакет за ЖП транспорта и по-точно политическият му стълб е източник на някои проблеми, вече съм заявявал, че когато се стремим към колкото се може по-добри резултати, не можем да постигнем максималното. Трябва да приключим работата по този пакет до края на тази година. Няколко думи за предстоящата конференция в Париж. Първоначално вие бяхте министър, който залагаше на екологичния аспект, на зеления аспект, но за да отчетем този аспект са ни необходими и средства. Ще трябва да се реализират и приходи, не би трябвало единствено да се правят разходи в името на устойчивостта. Трудно е да се постигне такъв баланс. Надявам се, че ще успеете. 7 октомври, според мен, е една важна дата, тогава ще се проведе неофициален съвет, посветен на велосипедизма като транспортно средство. Не само нашия председател, господин Крамер е за велосипедизма. Надявам се, че в неофициалния съвет ще участват и други, освен него. Господин Ертук, уважаеми господин министър, Позволете ми също да ви приветствам сърдечно с добре дошъл от името на групата на социалистите и демократите. Добре дошъл на заседанието на комисията ни. Наистина се радвам, че сред нас днес е министър от партията на Зелените. Обикновенно повечето министри са от по-големите консервативни партии. Спряхте се върху много важни теми, като четвъртия пакет за ЖП транспорта, авиацията и велосипедизма. Пожелавам ви успех в работата по тези теми, най-вече, що се отнася до четвъртия пакет за ЖП транспорта, това е едно много деликатно досие. Предстои работа по политическия му стълб. Постигнахме добро споразумение с съвета по техническия стълб на досието но по различен начин изглеждат нещата с политическия стълб. В миналото имаше проблеми с постигането на политическо споразумение, тъй като трябваше да се отчитат интересите на държавите членки. Това е една трудна инициатива. Пожелавам ви успех. Що се отнася до авиацията, говорихте за правата на пътниците. Това ще бъде една важна за вас кауза какво е интересно за парламента и за мен. Надяваме се, че комисията до края на тази година ще представи пакета от законодателни мерки за авиацията. В този пакет се съдържат редица елементи, които според нас са проблематични, като, например, елемента свързан с лизинга, с социалния компонент, с фасадните дружества. Става дума за редица елементи, които са насочени към подкопаване на стандартите в социалната сфера. Мисля, че Люксембургското председателство трябва да вземе отношение. Можете да разчитате на подкрепата на социалистите. Заявихте, че транспортът може да допринесе за развитието на економиката. Съгласен съм с вас, но в немалко държави членки Транспортният отрасъл все още не се разглежда като приоритетен. Жалко е това, според мен. Бихте могли да ни съдействате, като убедите колегите си в съвета на министрите в значимостта на транспорта от економическа гледна точка. Нямам време да се изкажа за безопасността на движението по пътищата, може би ще мога да го направя по-нататък. Още веднъж ви благодаря. Благодаря, господин Зиле. Благодаря, Господин министър, приветствам ви с добре дошъл на заседанието на нашата комисия от името на европейските консерватори и реформисти. Аз съм член на Европейския парламент от Латвия. Радвам се, че една малка държава с малък опит като нашата предава щафетата на Люксембург. Люксембург също е малка държава, но за разлика от нас има много голям опит. И слушах изложението ви за приоритетите. Съгласен съм с онова, което казахте за четвъртия пакет за ЖП транспорта. През октомври предстои среща на съвета на министрите на транспорта, посветена на политическия стълб. Ако се споразумете за политическия стълб, смятате ли, че ще можете да приключите работа по целия пакет в рамките на 4 месеца? Като се има предвид, че вече бе приключена работата по техническия стълб. Има различни сценарии във връзка с този пакет. Има различни сценарии за предстоящата през октомври среща. Ако постигнете тогава споразумение по политическия стълб, смятате ли, че скоро време може да приключите работа по пакета? Тук в комисията сме на различни мнения във връзка с по-строгото регулиране. Има разлики, например, в минималното трудово възнаграждение между държави като Люксембург и България. Как може да се постигне баланс в размера на трудовото възнаграждение на шофьорите? Факт е, че има разлики между отделните държави членки. Има опасности от протекционизъм. Планът Юнкер и връзката му с транспорта. проектите, които ще се финансират от Европейската инвестиционна банка в рамките на плана Юнкер, ще са малко по-различни от мерките, които предлага нашата комисия. Как смятате да упражнявате контрол върху инвестициите по този план? Гизине Майснер. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр и от името на групата на либералите. С радост очакваме председателството ви. Роберт Зиле каза, че щафетата ви се предава от една малка държава, която се справи много добре. Вие сте също малка държава, но имате огромен опит с председателството. Затова и ви възлагаме големи надежди четвъртия пакет за ЖП транспорта. Той е особено важен за Европа. Приключихме работата по първия технически стълб. Надяваме се, че скоро ще приключим работа и по политическия стълб, за да влезе пакетът в сила. Много важно по политическия стълб е постигането на споразумение за интегрираната система за издаване и продажба на билети. Разчитаме на вас в това отношение. А що се отнася до авиацията, винаги съм била с впечатлението, че люксембургците са много уравновесени, много дипломатични хора. Надявам се, че по време на вашето председателство ще се постави акцента върху достъпността на въздушния транспорт за всички европейски граждани. Надявам се, че няма да има конфликти за суверенитет. Ще трябва да продължим и преговорите по правата на пътниците. А що се отнася до фонда за стратегически инвестиции и механизма за свързване на Европа, вече бе казано не малко. Знаем, че господин Юнкер е от Люксембург. Трябва да упражнявате особено строг контрол върху инвестициите по плана ЕФСИ, тъй като една част от тях ще се финансират от механизма за свързване на Европа. За това би ни се искало и по плана Юнкер да бъдат финансирани значими проекти в областта на транспорт. Ние не можем да окажем въздействие върху това, но може би ще успеете вие, доколкото ви е възможно корабоплаването по вътрешните водни пътища. Мисля, че в тази област трябва да се направи достатъчно. Искаме да осъществим преход от шосеен към железопътен транспорт, но не можем да изградим толкова бързо железопътна структура. Затова трябва да разчитаме на вътрешните водни пътища. Интересна е идеята ви за велосипедизма. Би ми се искало да проведете проява за велосипедизма и превоза с лифтове. Лифтовете също са интересна възможност. Не казахте нищо за явление като Uber, например. Каква е позицията ви? Kiitoksia остая. Госпожа Килонен. Благодаря. Господин Бауш, господин председател, до, искам да ви поздравя с участието в днешното заседание. Аз мисля, че това е много важна тема във връзка с транспортния сектор. Имам предвид пакета и искам да ви окоръжа като цяло да вложите възможно най-много енергия, така че да можем да постигнем общата цел. За нас въпросите, свързани с авиацията, са много важни. Единното европейско небе също. Също така въпросите, свързани с безопасността на транспорта, темата, свързана с инвестиции в транспортния сектор, економическите аспекти също са важни, но мога да кажа от името на нашата политическа група, че абсолютен приоритет има железопътния пакет и това е именно политическият стълб, който е отрешаващо значение, така че да има равно, равнопоставено отношение към всички страни. Кали Матели за зелените, тя не присъства тук, аз е, от нейно име ще взема думата сега. Благодаря също за изнесения доклад и най-вече мога да кажа, че е, Всъщност, е, вие говорихте за тези 20% увеличаване на въглеродни емисии в е, транспорта, докато в индустриалната сфера тези транспори, е, този процент е спаднал. В града обаче нещата са още по-лоши. 70% от вредните емисии в градски условия се причиняват от транспорта, но консервативният министр на транспорта в Германия казва, че 90% от пътуванията са на 6 км, така че могат да се сменят транспортни средства. Добре е, че вие ще се занимаете с този въпрос и е, добре е, че искате да обърнете внимание и на нас да се занимаем с него. Разбира се, в моя роден град Берлин 18 е, км с велосипед, печели се време, това е добре за здравето, но тъй като говорихте и за туризма, мога да кажа, че велосипедният туризъм всяка година е, има оборот от 44 милиарда евро, точно толкова колкото круизите. Това обаче е, като че ли не се осъзнава сега. Много по-лесно се смята в милиарди за круизите, отколкото за е, велосипедизма, така че много се радвам на тази неформална среща в е, Люксембург. Е, поканен съм и ще дойда. Говорихте за вътрешното корабоплаване. Тук съм малко критично настроен. Естествено, ние като група на зелените сме за е, морския вътрешен, за вътрешния воден транспорт, обаче трябва да се намалят вредните емисии. Европейската сметна палата, например, е, посочи кои са проектите във вътрешното корабоплаване в Германия. Мога да кажа, че е, е, за всеки е, кораб от вътрешното корабоплаване има трима души в администрацията и е, тук вече трябва да се направи много. Е, след това трансграничният транспорт. Днес прочетох един мейл, че е, Райнланд Фалц и Лутарингия работят по трансгранична връзка. Е, и е, става дума за връзка и към Люксембург. Така е проект, който включва три страни. Мисля, че това може да бъде е, пример не само за тези три държави, но и за бъдещето. Сега äh, Сега Давид Мария Сасули. Грация. Е, allora, grazie, grazie Eh... Благодаря. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин министър. Благодаря ви за изложението. Ясно изложихте приоритетите си. Аз съм докладчик по темата за четвъртия пакет за ЖП транспорта. Затова и отблизо ще следя работата ви по този пакет. Знаете, че трябва да се подсилим ролята на парламента. Затова и отблизо ще следим работата ви. За нас ще е важно да дадем тласък на работата на съвета през октомври. Държим работата по този пакет да приключи, тъй като според нас това е едно важно досие – Какви биха били според вас елементите на един евентуален компромис в съвета? Докладчик съм и по темата за управлението на единното европейско небе. Знаем, че заради Гибралтар в съвета процесът бе блокиран. Но трябва и да постигнем споразумение. Оказва се все по-голям натиск от страните от Персийския залив и от арабските емирства. Председателят. Благодаря, Кристин Реводалон. Мерси, мерси, благодаря, благодаря господин министр за направената от вас презентация. Аз е, наистина се радвам, че прочетох във вашата работна програма, че сте включили социалното измерение в транспорта сред приоритетите. Аз е, мисля, че в транспорта транс този проблем а, наистина кристализира и трябва да се справим с него. Например, мога да посоча, че Люксембург винаги е изявявал ангажимент а, още през 14-та година за по-добро прилагане на действащото европейско законодателство, да бъдат окоръжавани социалните партньори да а, направят необходимите стъпки срещу фирмите фантоми. Аз мисля, че вашето председателство ще има водеща роля във връзка с тази тема. Също така искам да приветствам политическия стълб на железопътния пакет. Ние смятаме, че това наистина е приоритет за вашето председателство. По това досие е, беше представен доклад е, през юни и е, се вижда общата позиция по тази чувствителна тема. Надявам се, че е, работата на председателството ще отбележи напредък е, във връзка с е, железопътната система и е, предоставяне на свободен марш за действие на железопътните служби, така че да се гарантира териториалната сплотеност. И също така, е, че е, трябва да се поддържа и балансът на нашата територия. В социален план аз мисля, че председателството ще излезе с ясни социални стандарти, ясни разпоредби в тази връзка и също така това ще допринесе за закрила на работниците в този сектор. Марко Шпипер. Ihre Господин министър, благодаря, че изложихте приоритетите си. Вече узнахте колко е важен за нас четвъртият пакет за ЖП транспорта. Но нека ви задам един провокиращ въпрос. Какво ще стане, ако в рамките на вашето председателство не се постигне споразумение по политическия стълб? По въпроса за велосипедизма. Холандците са сред най-активните велосипедисти в Европа, а Мюнстер е германският град, където велосипедизмът е най-развит. И това се дължи на нагласата на хората, на действията на общината. Да вземем за пример отсечката от Холандия до Варшава, обаче там няма много големи възможности за придвижване с велосипед и мисля, че тук може да се направи нещо. Но Действително ли трябва именно по тази тема да посягаме върху прерогативите на държавите членки? Не би ли трябвало те да работят самостоятелно в тази област, да обменят най-добър опит? Би могло да има, например, обмен на най-добър опит между Мюнстер и Холандия. Ако отнемем прерогативи на държавите членки, то ще вероятно има прекалено висока бюрократична тежест, може би свръх регулиране. И ако започнем да уреждаме на общо европейско равнище за велосипедизма, то на следващ етап може би ще уреждаме и ходенето пеша. Моля, концентрирайте се върху други по-важни теми, като например пакета за ЖП транспорта или механизма за свързване на Европа. Госпожа Лукашевска. Bardzo, panie ministrze. Jednym z ważnych tematów są kwestie społeczne dla prezydencji są... Благодаря много, господин министър, че се спряхте на социалните въпроси в транспорта. За мен това е тема, която е особено близка. По време на Европейската конференция в Брюксел Social Agenda for Transport, вие говорихте за това модерно рабство, имам предвид водачите на камиони. Аз е, подкрепям премахването на всякакви злоупотреби в този сектор. Мисля обаче, че вие е, във вашето председателство е, ще предвидите проблема с различните системи на заплащане в различните страни. И не е възможно, може би, изцяло да се извърши хармонизация ние не можем да имаме еднаква степен на заплащане. Що се отнася до четвъртия железопътен пакет, вие казахте, че целите за въвеждане на този пакет е, са свързани с увеличаване на ефикасността на железопътната мрежа и да се отчитат спецификите на отделните страни. И аз се надявам, че когато говорите за социалните измерения в транспорта, ще вземете предвид е, и тези специфики. Разбира се, има много злоупотреби направи, но ние се надяваме, че Люксембургското председателство ще отчете точно тези специфики. Например, Румъния, Полша, България, разбира се, там се знае, че заплащането е изключително ниско и не може да се говори за приравняване към заплащането в Люксембург. Джеки Фостер. Благодаря, господин председателю. Само някои неща е, ще спомена на първо място морския транспорт. Въпросът, който повдигам е конфликта на интереси между генералните дирекции и ем, съответствие на директивата за сулфата и, ем, за, и директивата за чистите води. Ем, въпрос, който засяга морската индустрия като цяло. Има национални правила, съществуват редица проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Повдигнал съм този въпрос пред комисията и се надявам, че по време на вашето председателство този въпрос ще бъде разрешен най-накрая. На второ място авиационния пакет, е много важна част от нашата дискусия. Аз съм докладчик по темата за дроните и е, използването им за граждански цели, тема, която трябва да се вземе много на сериозно. Нещо друго. Бях докладчик по доклада за единното европейско небе. Това е тема много важна за Обединеното кралство. Гибралтар е суверенна нация, част от единия пазар. Няма да коментирам по този въпрос. Това не е въп... тема, която може да, да бъде поставена на масата за преговорите. Има много суета около международните превозвачи, които навлизат на нашата територия. 83% от нашите граждани се придвижват по въздух. И смятам, че е добре да има един пазар, който да е конкурентоспособен. Благодаря. Джош Бах има думата. Господин министре, уважаеми колега Франц, Искам е, да поздравя ваш и вашия екип за амбициозната ви програма. Изредихте вашите приоритети. Относно четвъртия ЖБ пакета трябва да сме по-внимателни. Дали ще може да се договори един пакет, който да доведе до растеж, да е ам, от полза и за заетите, и за потребителите. Социалния аспект е засегнахте в шосейния транспорт, т.е. има по-добре прилагане на системата за контрол. Тази сутрин по време на гласуването на Бялата книга гласувахме да се създава една агенция, която да отговаря за шосейния транспорт как виждате вие нещата по отношение на такава агенция относно правата на пасажирите. Искам да ви благодаря за отговора ви на нашето писмо за това как може да се подходи към основните въпроси по съдържанието. Един въпрос на следващо място. Не знам дали случайно сте и министър за устойчивото развитие и за това ще ви попитам според вас, как стоят нещата с големия проблем с замърсяването на въздуха и как може да се намалят емисиите от вредни газове от пътния транспорт и как може да се приведе на преден план този стандарт 5-6. През 2013 година създадохте дефиниция свързана с най-тежко ранените по време на пътните происшествия. С други думи да се говори не само за жертвите по пътищата, ами за тежко ранените по пътищата. Това е една от целите, включена в въпросната стратегия. Десете секунди са повече, отколкото ам, трябваше. Тези 10 секунди станаха 34 секунди, но ето люксембурци си говорят с люксембурци и за това можем да ви дадем повече време. Muchas gracias. Felicidades por su presidencia y les deseo lo mejor y sobre todo resultados en, esta, en este próximo. Благодаря ви. Благодарим и за това, че представихте вашата програма за следващото 6 месечи. Искам да ви поздравя и за приоритетите, които сте включили във вашата програма. Председателството се надяваме, че ще а, приключи работата по въпросните приоритети, защото те са свързани един с друг. Ако не успеем директивите и регламентите, които приемем тук в парламента, да ги приведем на практика, никога няма да се създаде европейска мрежа. Няма да а, успеем да се създадем една интермодална мрежа в Европа за а, всички видове транспорт. Да не говорим за системата за с която може да се ползва един билет за цялата транспортна мрежа в Европейския съюз. Ние можем да изграждаме инфраструктура, да допълваме там, където тя е необходима. Използват се европейските фондове за тези цели и така гражданите ще могат да усетят, че Европейския съюз създава някакви ползи за тях че се прави нещо конкретно. Намаляването на въглеродните емисии, говорим за тях постоянно, но по нашата политика понякога не е последователна и следствие на това се увеличава обема на тези вредни емисии на въглероден двуокис. Вие очертахте четвъртия ЖП пакет като един много голям приоритет. Поздравявам ви за това, но техническия стълб трябва да бъде изпълнен най-накрая, но ние трябва да постигнем съгласие и по политическия стълб. Необходимо е цялата политика да бъде последователна. Не трябва само да говорим, трябва да постигнем съгласие в парламента но е необходимо и да се засегнат различията, които съществуват в различните държави и членки. Надяваме се, че ще успеете. Как смятате, докъде може да стигнете по време на вашето председателството? Клод Турмас е гост днес. Дойдох, защото нашият министър е тук. Здравей, Франц. Три въпроса. Инициативата за велосипедизма е много важна. В областта на енергетиката създадохме партньорство между градовете в Европа. 6200 града са включени в тази инициатива. Ангажираха се с нейното изпълнение. В областта на транспорта трябва да се търсят много решения за градските региони. И в тази връзка трябва да кажем, че инициативата за колоезденето представлява много важна част от цялата стратегия за сътрудничеството между градовете. Относно четвъртия ЖП пакет, ти каза, че нямаме нужда от идеология. Тук не говорим за някаква самоцел. Да, имаме нужда от влакове, които да пътуват в Европейския съюз, които да са с високо качество опитваме се да постигнем съгласие, така че да заложим на качеството, да предотвратим социалния дъмпинг. Да речем Люксембург, Брюксел, Милано. По този маршрут имаше и 8 влакови връзки, имаше и нощни влакове преди 20 години. Днес има само 2. Има само два влака, които вървят има много по-малко влакове, които ам, пътуват в рамките на Европейския съюз. Т.е. имаме нужда от нов подход. И последния въпрос, който беше ам, зададен и от колегата от социалистите за социалния дъмпинг а, в областта на товарния транспорт Правителството в Германия искаше да въведе минимално заплащане и сега има жалба подадена срещу това искане. Вие какво смятате по въпроса? Мария Грапини има думата. Благодаря, госпожо председател. Поздравление за организирането на тази среща и благодарим на министъра, че откликна на поканата. Всички проекти, които споменахте, са добри, но без финансиране и без очертаване на главните приоритети по тези проекти няма как да се стигне до ефективни решения. Трябва да има по-ефективно разходване на средствата, отредени на инфраструктурните проекти. ЖП пакета не може да бъде изпълнена практика, докато има страни, които няма добре развита ЖП инфраструктура. И докато господин е, Юнкер е, отказва приватизацията на националната инфраструктура. Нещо, което каза колегата преди мен и нещо, което ще ви питам и аз – в съвета. По какъв начин ще се подходи там към искането на Германия за минималното заплащане? Става въпрос за минимално заплащане за хора, които работят там, а не за хора, които а, просто транзитно преминават през Германия. Не знам да речем кам работодатели от Румъния, Полша и така нататък могат да бъдат принудени да плащат съгласно немските изисквания, само защото, да речем, техни камиони ем, товарят или разтоварват на територията на Германия. Благодаря ви. Сега Космос Лутовски. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie ministrze, e, wśród tych priorytetów, o których pan mówił. Благодаря. Господин председател, господин министр, вие споменахте също и въздушния транспорт в Европейския съюз. И тук трябва да се обърне внимание на факта, че различните страни не предвиждат достатъчна помощ чрез публични средства за а, е, въздушния транспорт и ако това наистина е така, трябва да видим какви са последиците. Публичната помощ, която беше отпусната от Полша на полските авиолинии, показва, че това дружество трябва в този момент да премахне някои е, отсечки, които бяха до момента доста рентабилни. Ние обаче сме изложени на конкуренция в Европа, с компании, които идват извън Европа и те функционират на база помощ от публични средства. Например, това са компаниите от Средния изток. Може ли Люксембургското председателство да обърне внимание на инициативи, които могат да защитят европейските авиокомпании? Председателят Кристина Рото Ливър Кок, Марин Джан Маниеско и още някои други докладчици, с което приключвам списъка. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Добър ден, господин министър. Аз представлявам групата е, Свобода. Множество приоритети вие бяхте вие изредихте много приоритети, аз преброих някъде около 11 за 5 месеца и искам да обърна вашето внимание към три точки, които ми се струват е, много важни. 35 години съм работила в голяма френска авиокомпания, така че виждате тези въпроси наистина са ми при сърце. Аз искам да не се губи поглед е, от е, безопасността на пътниците. Смятам, че ние трябва да работим много по сигурността и безопасността на пътниците. Искам да знам малко повече в тази връзка и също така за преговорите във връзка с авиацията. Второ, няколко пъти бяха споменати социалните аспекти, но е важно да се знае, че имаме нелоялна конкуренция в Европейския съюз, в частност става дума за командированите работници. Също така искам да обърна внимание на казаното от вас във връзка с велосипедизма, че това ще стане вид транспорт във вашето общество. Искам да насоча вашето внимание, господин министр, към това, което става във Франция ние видяхме, че тази политика, която се опитва да обвини е, част от автомобилистите за замърсяването, свърши с парализиране на много дребни предприятия и в същото време има известна непочтеност, като че ли има велосипеди, има обществен транспорт. Във Франция мога да ви кажа, че в обществения транспорт нямаме нито сигурност, нито редовност, нито пък някаква чистота, която да даде възможност на автомобилистите да се откажат от своите автомобили. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Кох. Благодаря, господин министре Бауш. Засегнахте безопасността по пътищата. В парламента от години говорим, че трябва да има цел за намаляване на жертвите по пътищата. Е, съгласни сме, че трябва да има цел е, за намаляване броя на тежко ранените по пътищата. Съмнявам се обаче, че Европейската комисия иска да има такава цел. Какво е мнението на съвета? Дали ще подкрепите нас или Европейската комисия? Споменахте за правата на пасажирите. Да, в е, въздухоплаването, корабоплаването, в ЖП транспорта има Говорим за такива права, говорим и за друго, че един пътник може да пътува с един билет през целия Европейския съюз. Говорим и за комбинирани пътувания, да речем да се ползват ем, ем, различни видове транспорт с един билет. Смятате, че това е възможно? Господин Маринеско има думата. Thank you for your initiative to... Благодаря, господин министре, че се съгласни, че трябва да се обсъжда и пакета за въздухоплаването. Много важен пакет, но трябва да ви кажа, че трябва да се придържате към договорите. Съвета по принцип трябва да. Съветът по принцип е трябвало да започне с тристранните разговори още преди много време. В момента само една държава членка прави нещо, т.е. има какво да каже. Вие трябва да се придържате към договорите и да правите това, което се съдържа в тях. Uh, the budget, for sure, we shall ask uh, more money. Относно допълнителното финансиране за което е взето от механизма за свързване на Европа. За да се влеят тези средства в ЕФСИ, не трябва да се използват други фондове, за да се е, гарантират средствата по ЕФСИ. А част от средствата се взимат от МСЕ. Ам, ние искаме за повече подкрепа дори и ако взимате тези средства от, финанс, от инструментите за финансовите услуги. Господин министр, присъединявам се към всичките колеги, които ви пожелаха много успех през следващите 6 месеца. Във вашите уводни думи споменахте социалните теми. Това е една много щекотлива тема. Но имате ли планове по отношение на някакво ново законодателство? Тоест да разбираме ли, че вашата цел е да се концентрирате върху съществуващото законодателство и а, да се следи за неговото транспониране. Какви механизми ще бъдат използвани, как точно ще се опитате да а, предприемете инициативи, за да се транспонира ефективно настоящото законодателство. Какъв е вашия подход? И на следващо място нещо свързано с четвъртия ЖП пакет. Докладче в сянка съм по този ЖП пакет и искам да се присъединя към е, колегите преди мен, е, а именно, че ще е добре да се е, постигне компромис в съвета, т.е. държавите членки да постигнат компромис в съвета. Ще ми се да чуя от вас каква възможност има за постигане на съгласие възоснова на постигнатото от латвийското председателство. Смята ли, че има аспекти, по които няма как да се постигне съгласие? Благодаря ви. Това бяха сега въпросите от нашите членове на комисията. Сега имате възможност за 15 минути да отговорите на всички въпроси. Ще се справите, сигурен съм. Първо, желая да благодаря на всички, които взеха думата, защото мисля, че това бяха изказвания изключително полезни и показват е, наистина чувствителното отношение на Европейския парламент е, към досиетата, които включих в моята презентация. Надявам се, че вие можете да разберете, че е трудно да отговоря лично на всички изказвания. Ще се опитам малко да ги групирам, така че да изкристализират някои специфични теми, на които да намеря отговор. Първо, четвъртият е, железопътен пакет. Аз е, получих въпрос от господин Пипър, който каза какво ще правите, ако не успеете да приключите до 8 октомври, да постигнете консенсус по политическия стоп на този пакет. Честно казано, това не е моят подход. Моят подход е по-скоро положителен, така че аз не искам сега да си задавам въпроси преди да сме започнали, в смисъл да си задавам въпроси, ще успеем ли или не, преди да сме започнали. Трябва да се работи по консенсус, обаче има още много друго по което трябва да се работи. Според мен най-важните измерения са свързани с специфичността на ситуацията в държавите членки. По време на дебата аз през последните години установих, става дума за дебата в съвета, че на практика нито една страна може да открие себе си в настоящия текст. Защо? Защото всяка страна има своите специфики, така че трябва да има широк консенсус във връзка с качеството и резултатите, също така прозрачността, но а, трябва да установим и да видим как да а, намерим консенсус в текста, който да ни даде възможност наистина да постигнем успех, качество и а, прозрачност, защото, както много от вас посочиха, е, инвестициите в ЖП транспорта са изключително важни инвестиции, най-вече в економическо отношение, по отношение на мобилността също. И е, всъщност много важно е да се вземе предвид и спецификата на пазара. Аз мисля, че е възможно да е, имаме един такъв междинен доклад и да се постигне консенсус, така че да можем в първа фаза да приемем такъв консенсус през октомври. Много просто, е, ако успеем да постигнем консенсус през октомври, веднага ще започнем преговори с Европейския парламент по и другите страни, които остават. Ние направихме декларация, когато започна нашето председателство, че искаме да се запазят трите стълба, управлението е, е, и другите два стълба и накрая искаме да е, приключим целият пакет. Всъщност това е целта на нашето председателство. Ако случайно не успеем да приключим преговорите с парламента, нещо за което не се надявам, аз съм оптимист все пак, като човек е, нидерландците в е, трилога са много добре включени в нашата дейност, в нашия дебат. Те биха могли да приключат работата през януари или през февруари, ще видим, но както казах, аз се надявам, че ние ще можем да финализираме тази дейност през декември, което означава, че това е един оптимистичен подход и вярвам като цяло, че бихме могли да спечелим е, една битка, само ако бъдем оптимисти. Второ, авиацията, както вече обясних, има политически въпроси, които не са свързани само с съвета по транспорт. Това са трудни в политическо отношение въпроси. Господин Маринеско, вие посочихте, че има задължение да се започне трилога. Да, обаче от наша страна ние трябва да познаваме това, което е дискутирано през последните месеци, какво е станало по време на италианското председателство, трябва да видим къде са и бариерите. Това не е само въпрос е, е, от държавите членки, които блокират. Това е общ въпрос и е много трудно да се намери решение. Разбира се, това не означава, че ние няма да се опитаме да работим по тази тема. Ние ще се опитаме да работим, е, като поставим приоритета върху правата на пътниците, мисля, че може би тук е, ще има повече шанс да се приключи нещо по време на нашето председателство. По отношение на инвестициите, аз се присъединявам към вашата критика, обаче вие знаете много добре, че въпросите, свързани с финансирането и бюджета в транспортната инфраструктура, е най-вече въпрос, който засяга други е, съвети на министрите и попада в е, отговорностите на комисията. Мога да кажа, че в съвета по транспорт позицията е, е доста сходна с изказвания направени в залата днес. Няма разлика в гледните точки, която да е сигнификантна и мисля, че ние бихме могли да изпратим добро послание от нашия съвет. Очевидно, тук Госпожа Бул, комисара, е много ангажирана по това досие и няма никаква разлика с гледищата на съвета. Във връзка с въпроса за велосипедизма, господин Ван Камп ми зададе въпроса дали съм велосипедист. Да, мога да ви кажа, че всеки ден аз се предвиждам от дома до Министерството с велосипед. Това е най-комфортният начин на предвиждане и е, ми трябват 15 минути за това, така че колкото и да е задръстен трафика, на мен ми трябват 15 минути. В Люксембург е, времето не е, е времето типично за южните страни, но можете да се снабдите с съответните дрехи и приспособления, за да можете да карате велосипед и при такова време. Сега, велосипедът наистина се наложи като средство за транспорт в Европейския съюз. Не може да се каже, че става дума за загубени усилия в случая. Но, за да бъда ясен, мога да кажа, че Няма никакъв смисъл да имаме нови е, регламенти във връзка с велосипедизма. Това е нещо, което попада в правомощията на държавите и градовете. Но мога да кажа, че това е вид транспорт, който е, е много подценяван, също и в економическо отношение, както каза господин Крамер. Могат да се добавят и други аспекти е, които се отнасят до економическата стойност на велосипедизма като цяло. Трябва да се разгледа това и от световен аспект. Има нещо като ренесанс, който преживяваме във връзка с този начин на транспорт и е, всъщност е, като че ли този вид транспорт още не е равностан на автомобилния транспорт и другите видове транспорт в нашето общество, трябва да възвърне мястото и значението си велосипедизма и тук европейците могат да играят водеща роля, като покажат какви са възможностите във връзка с този начин на предвижване като цяло. И както вече казах, е, тези възможности са много. Сега, за да отговоря на един въпрос, който беше поставен дали е, няма проблеми, ако фаворизираме този ренесанс на велосипедизма в градовете, е, във връзка с другите видове транспорт, дали няма да се проявят е, проблеми. Аз е, мога само да кажа, че ако погледнем кои са нуждите в градската мобилност, трябва да си зададем въпроса какви градове искаме да имаме утре. Градове, каквито ги познаваме от последните 20 години, тук вече се засягат търговията и економическите аспекти, кои са всъщност най способните градове днес в света. Погледнете статистиката. Виена, Копенхаген, Ванкувер, Монреал, това са градове, които наистина са авангардни по отношение на новата градска мобилност, новата градска организация, градоустройството и те са в първата десятка по отношение на най-добрите градове в света статистиката. Статистиката винаги е една и съща. И това не са градове, където има задръствания, къде... това са градове, е, където качеството на живота е високо и затова те са водещи в света. Така че в тази връзка трябва да се води дебата днес. Има много големи економически аспекти, които се крият тук и това трябва да се обсъжда на европейско равнище. Е, ние наистина си струва да водим такава дискусия. Е, има и някои специфични въпроси, които бяха поставени, най-вече на господин Бах. Е, както знаете, няма европейска регламентация в тази връзка. Ако ме питате за моето лично мнение, аз мога да ви кажа, че аз е, нито съм против, нито съм а, за тази система. Тя е иновативна, но възниква въпроса за социалния ред и за фискалния ред. И всичко това са въпроси, които трябва да се обсъждат. Наистина има а, връзка между Юбер и въпросите, които бяха зададени във връзка с авиацията, когато се обсъжда какво става на европейско равнище с нашите авиокомпании във връзка с е, авиокомпаниите, които са отстрани извън Европа. Е, наистина, е, тук вече имаме ценова конкуренция, най-вече класическите авиокомпании се засягат. Аз мисля, че този въпрос трябва да се обсъжда на европейско равнище. Госпожа Булк вече е, направи необходимите съобщения, че комисията ще е, се занимае с това досие. Както казах, моето лично мнение е да видим какво се крие е, във всичко това преди да вземем решение. Сега социалните измерения в транспорта. Аз не вярвам, че е, е, през октомври, през декември, по време на нашите съвети, трябва да се дискутира това чудо. Но, както господин Бах каза, първо, според мен, трябва да се види какво е действащото сега законодателство и по какъв начин може да се прилага ефикасно, защото това е най-важният въпрос е, – ефикасно прилагане на е, правните актове, които сега съществуват в Европа, а, а за останалото, както казах, аз ще започна дебат по време на нашето председателство. Очевидно, аз се интересувам какви са мненията на другите държави членки. Естествено, тук ще има различия в позициите. И разбира се, тук ще трябва да се направят необходимите заключения. Сега за интегрирания билет, аз мисля, че трябва да се използва обществения транспорт, трябва да се увеличи неговия, да се подобри неговия имидж и е, тук вече трябва да се мисли за качествени услуги, като например интегрираният е, билет. Е, аз подкрепям този подход и е, Едва ли може да се направи обаче във всички държави членки това, тъй като има различия в степента на тяхното развитие. Аз споделям тук вашата загриженост. Мисля, че се опитах да дам коректни отговори на вашите въпроси. Във всички случаи мога да ви кажа, че е, в рамките на тези 5 месеца аз може би ще дойда отново във вашата комисия, е, не само през декември, когато трябва да направя отчет, мога да бъда винаги на ваше разположение, мога винаги да дойда тук, когато имате нужда от мен. Благодаря. Дава. Председателят, благодаря ви. Имаше въпрос за минималното трудово възнаграждение в Германия. Имаше оплакване, че не сте отговорил на въпроса. Съжалявам, не можах да отговоря може би на всички въпроси, тъй като бяха многобройни. Би следвало комисията да излезе с предложение по този въпрос. Не на съвета се пада задачата да го разгледа, но със сигурност въпросът ще бъде включен в дневния ред на срещата на съвета но инициативата трябва да бъде подета от комисията. Председателят, благодаря, че отговорихте и на този въпрос. За съжаление, задалата го колега вече не бе в залата. Благодаря ви за участието, благодаря ви за отговорите. С особено голяма радост отбелязвам вашия оптимизъм. Без оптимизъм не можем да постигнем нищо. От името на нашата комисия ви желая всичко най-добро през следващите 6 месеца. Председателят, може ли да помоля нези, които искат да излязат, да напуснат залата и останалите да заемат местата си? Следващата точка от дневния ред е безопасното използване в гражданската авиация на дрони или дистанционно управляеми летателни системи. Думата има докладчикът Джаки Фостер. Uh, thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Проведохме много подробни разисквания по работния документ. Те се състояха преди няколко седмици. Тези разисквания бяха последвани от среща на докладчиците Сянка, която протече в много градивна атмосфера. Бях и на заседание на Комисията по граждански свободи и правосъдие, на което бе проведен първоначален дебат по темата. Моят текст все още не бе преведен към този момент. Успях да включа някои елементи от него и в текста, изготвен от комисията Либе за унези от вас, които до момента не са участвали в процеса. Ще кажа, че темата на доклада е безопасното използване в гражданската авиация на дистанционно управляемите летателни системи. Има много наименования на тези устройства. Всъщност това са чисто и просто дрони. Дроните за първи път са били използвани през 1935 година за военни цели. Междувременно въздушният транспорт се разви и сега навлизаме в трета фаза на развитието на дроните. С течение на годините бе осъществен преход към използването на дистанционно управляеми летателни системи или дрони. В момента те се използват и за търговски цели. Какво следва да предприемем? не можем да надградим над вече направен опит тук в парламента, що се отнася до използването на дрони за търговски цели. До момента не са изготвени доклади по тази тема. Затова и аз подех инициативата. Трябва наистина да постигнем напредък. От използването на дрони за търговски цели проистичат ползи както тук в Европа, така и в световен мащаб и Обединеното кралство и всички останали държави членки по някакъв начин участват в производството на дрони. Те се използват във всички държави членки, както и в цяла Европа. Трябва да помислим за възможностите за регулиране на този пазар, без да го свръхрегулираме и без сами да се изтласкваме от пазара. Не искам да сме прекомерно прескриптивни. В сектора на гражданската авиация се използват много големи дрони. Те са уредени от законодателните актове за гражданската авиация. Има и много малки дрони, с които едва ли не могат да си играят деца в парка не би ни се искало да спре използването на такива дрони за развлекателни цели. Но между тези две крайности има много голям брой дрони с среден размер. През изминалите 15 години те се използват в все по-широка област. Използват се за търговски цели в ЖП транспорта, за контрол върху отсечките, използват се в селското стопанство, използват се за проверки на безопасността. Междувременно се използват и от авиокомпаниите при извършването на проверка на самолетите. Използват се в атомни електроцентрали и в много-много други области от това дали това се харесва на хората или не. Затова и трябва да постигнем някакъв напредък при уреждането на използването на дроните с закон. Разговарях с редица действащи лица, като например органите в областта на гражданската авиация. Разговарях и с ам, други действащи лица, като например производителите, сдружения на пилотите, организации за управление на въздушното движение. Разговарях с всички действащи лица, които могат да окажат въздействие върху отрасала. Всички застанахме на едно становище, а именно, че регулаторният режим трябва да е улекотен. В много от държави членки вече действат някакви правила за сравнително малките дрони, които могат да се издигнат във въздуха на 4-5 фута. всъщност органът за съвместно разработване на правила отговаря за правилата. Председателят на ЕАСА, Европейската агенция за авиационна безопасност, също работи много активно, работи заедно с други действащи лица по света, например в Съединените щати. В Вашингтон през февруари проведохме много добра среща с Федералната авиационна администрация. Останах с впечатлението обаче, че техният подход е малко по-различен от нашия. Сега, по същество. Как точно трябва да подходим? В момента действаме според конкретния случай. Технологиите се развиват изключително бързо. Да вземем за пример една дрона с тегло 150 кг. Седмица по-късно е вероятно една 50 кг, един 50 кг дрон да може да се издигне на същата височина и да има същите показатели като 150 кг. Така че отделните регулаторни органи могат да разглеждат отделните типове дрони и така да извършват дейността си. От друга страна, производителите заявяват, че са им необходими някакви правила, за да извършват дейността си. Но ако приемем такива правила, то те много скоро ще устареят, тъй като технологията се развива изключително бързо. Да, ще трябва да приемем съответното законодателство за производителите. В него трябва да залегнат добри стандарти. Трябва да уредим както износа, така и вноса на дрони. Вносът на дрони към Европейския съюз вече е факт. Ключовата дума е безопасност дроните трябва да могат да бъдат използвани безопасно. Затова операторите на дрони трябва да са напълно квалифицирани. Това е изключително важно. Те трябва да притежават необходимите сертификати, издадени от производителите. Операторите трябва да са лицензирани, дроните трябва да са сертифицирани ще трябва също така да уредим и дейността на онези, които ще извършват същинските операции. Ако, например, една операция се извършва на едно поле, не ми, където има само бурени, то не мисля, че наоколо ще има много хора. Но ако този дрон се експлуатира на футболен стадион или по време на концерт. Тоест, когато има струпване на много хора, то тогава операторът трябва да е истински добър професионалист, трябва да разполага с всички необходими квалификации. Затова трябва да заложим на добрите школи за обучение. Трябва да направим така, че операторите на дрони да са подходящо обучени. те трябва да бъдат и обучавани от хора, които разполагат с много добри квалификации. Ако трябва да вземем предвид и в каква ситуация се използват дроните. Разбира се, понякога има струпване на повече хора, понякога не. Ще трябва да вземем предвид и въпросите свързани с защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот. Мисля, че във всички държави членки има достатъчна нормативна уредба, достатъчна и нормативната уредба на общо европейско равнище. Държавите членки просто трябва да я спазват, за да противодействат на злоупотреби. Ще трябва да се включат и правоохранителните органи в случай, че дроните се използват неправомерно. Всъщност те вече се налага да се намесват. Ще трябва да спазим и изискванията на Международната организация за гражданска авиация и ГАО. Като цяло, според мен, проектодокладът докладът е балансиран, Стараех се да съм колкото се може по-ясна, да не включвам и прекалено много детайли, защото трябва да отправим много ясно послание към всички действащи лица. Ще трябва да си поставим амбициозни цели и да действаме в международен мащаб. Мисля, че ако подходим така, ако приложим един цялостен подход, то действията ни ще се увенчаят с успех. Мисля, че може от използването на тези на дроните да проистекат много големи ползи за немалко хора по света. Благодаря, госпожа Клун. Um, Благодаря, ще се изкажа от името на нашия докладчик Сянка. Той трябва да участва в друга проява във връзка с националния празник на Франция, който е днес. Надявам се, че ще предам правилно неговото послание. Нашият докладчик Сянка искрено благодари на госпожа Фолстър за добрата работа по доклада, за взаимодействието и с всички докладчици Сянка. Има няколко елемента, които нашия докладчик Сянка иска да бъдат разгледани от Европейската комисия. Според него е добре да се упомене изрично, че се съсредоточаваме само върху използването на дрони за граждански цели, но ще трябва да се упомене и използването им за военни цели. Трябва според него да се прави разлика между използването на дроните за търговски и за развлекателни цели използването на дрони за развлекателни цели според него създава най-големи проблеми във връзка с безопасността, защитата на данните и други. Трябва да се прави според него и разлика между различните типове дрони. Той се спира и върху прерогативите на ЕАСА според него в дългосрочен план трябва да се запази границата от 150 кг. ЕАСА отговаря за дрони с тегло над 150 кг. Но ще трябва да бъде подсилена нейната роля. В противен случай ще настъпят много отрицателни последици. По отношение на точка 19, колегата ми смята, че трябва да сме по-конкретни. Става дума за основните елементи, които трябва да бъдат уредени в регламента. Според него ще трябва да постигнем бърз напредък по това досие, така ще сме първият регион в света, който ще постигне правна сигурност по линията на ясна нормативна уредба. Така ще можем да послужим за пример и на други държави. Не бива да пропускаме тази възможност. Следващият колега, господин Земке. Благодаря, господин председател сърдечно благодаря на госпожа Фостър за отличната й работа. За всички ни е ясно, че работата по този текст е от голямо значение. За всички ни е ясно, че тя е от голямо значение за всички действащи лица. Работата по тази тема е много интересна, тъй като тази област не е уредена на общо европейско равнище. Запознах се подробно с текста на доклада, нямам принципни забележки. Според мен текстът се вписва в контекста на една общоевропейска политика – която постепенно трябва да допринесе за насърчаването на използването на дрони за граждански цели. Три бележки от моя страна. Първо, знаем много добре, че някои държави членки се опитват да регламентират използването на дрони. В някои държави членки вече се работи по въпроса, а в други все още не е предприето обаче нищо. Според мен въпросът би могъл да бъде уреден на общо европейско равнище. Европейският съюз би трябвало да е по-активен поради две основни причини – Първо, липсата на хармонизация може да доведе до проблеми, най-вече по въпроси с трансграничен елемент. Ако няма достатъчна нормативна уредба на общо европейско равнище, ще е много трудно да се постигне взаимно признаване на вече издадените сертификати. По време на срещата на докладчиците в Сянка с госпожа Фостър, Обърнахме внимание и на още нещо, а именно, че ще трябва да се спреми върху действията на ИКАО, Международната организация за гражданска авиация. Много от нейните агенции вече излязоха с интересен анализ. През месец март тази година бе проведен и семинар – по темата ИКАО е единствената общоевропейска организация, която отговаря за гражданското въздухоплаване. Тя разполага с необходимия мандат и би могла да се включи в работата по темата за дроните. Второ, защитата на личните данни – Напълно съм съгласен с това, че отделните държави членки предприемат действия съгласно своите индивидуални правила и своите принципи. използването на дрони би могло да подкопае защитата на личните данни. Разбира се, има различни възможности за регламентирането на тази защита, но трябва по-внимателно да разгледаме националните нормативни уредби, да проверим дали са достатъчни, дали са приложими и към дроните тъй като дроните могат да представляват възможност за достъп до лични данни. И на последно място, но не и по значение, нерядко Европейският съюз първо си задава въпроса за това дали нещо е законосъобразно, дали е в съзвучие с действащото законодателство. За съжаление, вече има много възможности за незаконосъобразно използване на дрони дроните могат да бъдат използвани и за терористични атаки, например. И трябва да се запитаме как да подходим и към тази незаконосъобразна употреба. Като цяло докладът е много интересен. Благодаря на колегата. Благодаря господин председател. Аз също искам да благодаря на госпожа Фостер за нейния доклад. Докладът включва последните развития, свързани с дроните. Според мен няма достатъчно ясни е, разпоредби, за да се знае точно какво се случва. Необходимо е да има ясни правила, които да проистичат и от, е, авиацион, от пакета за авиацията. Има пет важни точки в проекта доклада, които или не са засегнати, въобще или не са засегнати изцяло. Концепцията за оперирането на дрони трябва да е изходната точка за изготвянето на европейски регламент. Като оперирането с дронове трябва да стъпи върху извършването на оценка на риска. Такъв подход не е споменат във вашия текст. Аз не съм британец и не разбирам ам, британския хумор, но разбирам холандския хумор. И искам а, е, да ви попитам за тази препратка а, към ам, Европейската агенция, отговаряща за авиацията. De vorige spreker had het daar ook al over. Privacy en data protection. Вие, господин председателю, споменахте и другите важни въпроси за личната неприкосновеност и контрола. Що се отнася до дроните, трябва в обществото да се обсъди тази тема, както тогава се обсъди темата за изготвянето на карти от Google, като те използваха камери по пътищата. Аз съм за това да има процес на регистриране и проследяемост на дроните. Като дроните трябва да бъдат свързани с съответните оператори операторът на съответните дрони трябва винаги да може да бъде подведен под отговорност. При използването на дрони трябва да се помисли как точно да се прилагат правилата. Изготвяме правила, но тези правила трябва да бъдат изпълнявани на практика от съответните правоприлагащи органи. Необходимо е да се ам, извърши изследване, свързано с безопасността на дроните, да се а, избегнат в тази връзка избусъци между отделните дрони, да бъдат отстранени всякакви опасности конфликти, които могат да бъдат предизвикани от прекомерната близост на дрони е, до атомни електроцентрали. Определени опасности трябва да бъдат изключени и това трябва да бъде е, постигнато посредством научните изследвания. Трябва да кажа, госпожо Фостер, че в момент вашия доклад не е, е изцяло изчерпателен. Това го казвам с цялото ми с цялото си уважение към вас. Ясно е, че нашите дискусии няма да доведат до революция, но пък могат да доведат до една сигурна еволюция. В нашата комисия трябва да бъде зададена правилната посока за създаването на съответната политика трябва, е, освен това, да бъдат предоставени на разположение съответните честоти. Съгласен съм с колегата, който се изказа преди мен, че има нужда от хармонизиране и уеднаквяване на стандартите. Промишлеността трябва да е, работи в тясно сътрудничество. Европа е, трябва да положи усилия в областта на, дро, на оперирането на дрони. Използването на дрони трябва да бъде строго регламентирано. И тогава можем да говорим и за растеж, който може да бъде постигнат на използването на дроните. Катерина Конешна има думата. Така ми е доволно Благодаря, господин председателю. Ще започнат с благодарности към докладчика. Тя е обхванала много елементи в своя доклад, който ще представлява добра основа за справянето с тази така важна тема, свързана с използването на дроните в гражданската авиация. Важна тема в тази връзка е защитата на личните данни и личната неприкосновеност. Член 8 от Картата на основните права и член 16 от ДФС трябва да бъдат взети предвид, както и факта, че във всяка една държава членка има разпоредби, свързани с опазването на, с опазването на личните данни, в, заложени в Конституцията. Благодарение на, унива, на иновациите, производителните разходи намаляват и е, под, средства подобни на дроните стават все по-достъпни и ние трябва да регламентираме производството ми производството им. Дрони се използват за заснемане на области, които по принцип са недостъпни. Дроните могат да оперират в области, в които не може да се предполага, че се, е, може да се извършва някакъв вид наблюдение. По принцип има средства, които са предвидени и за опазване на здравето на хората, но не, не смятам, че тук ще говорим и за такова приложение. А, има области, м, които м, са обект на наблюдение и от м, охранителни камери. Но не навсякъде е така. Не говоря, че трябва да има хармонизиране на разпоредбите за личната неприкосновена, защото във всяка държава членка има адекватни разпоредби в тази област. Но нещо друго, което искам да кажа е да има възможност да идентифициране на съответния оператор на дроните. Да речем, ако съответния оператор е нарушил разпоредбите, свързани с личната неприкосновеност и ако са, ако са необходими някакви компенсации или обещетения, които да бъдат изплатени. Може би ще е възможно да се идентифицират дроните, като а, върху самите тях има някакъв надпис, който ам, да показва към кой оператор спадате или пък да има някакъв сигнал, който да се подава. А, с други думи, тази платка, която ще бъде сложена на дроните, да дава възможност за идентификация на самия дрон. А, в момента технологията за идентифициране не е толкова а, широко разпространена и в момента не може да се определи точно кой е оператора. Първо трябва да има физическа идентификация и след това да се, се създаде гъвкаво законодателство. Така че новите технологии да дават възможност за такава масова идентификация. Дроните Е, трябва да бъдат регистрирани, е, но това е тема, която подлежи все още на дебат. Има и друго е, решение, свързано с зони, през които не може да се прелита. Има определени координати, които трябва да се избягват и тези координатори ще бъдат заложени в системата на самия дрон. така че да се зачитат тези разпоредби за зоните, през които не може да се прелита. Да не говорим, че трябва да се избягва злоупотребата с дрони през територии, които са забранени или в които могат да бъдат нанесени щети. Всички знаем, че дроните са тук и ще останат. Но а, трябва да имаме предвид, че те могат и да са източник на големи опасности в бъдеще и трябва да внимаваме. Благодаря, Джордж Бах. Благодаря. Искам а, да благодаря на колегата Джеки Фостер а, за всеобхватния доклад, който е много важен. Много точки а, са включени и ми харесва вашия подход. Економическото развитие трябва да се поощрява, не трябва да се потиска, като същото време се мисли за безопасността и зачитането на личната неприкосновеност. Европейския подход също е важен, т.е. европейските разпоредби а, трябва да бъдат хармонизирани а не да има отделни разпоредби на национално ниво. Това трябва да се избягва. Този подход според мен е положителен. Като цяло смятам, че е правилно този прак от 150 кг да отпадне за търговски цели. Дроните трябва да бъдат регламентирани еднакво на европейско ниво. Нещо друго, което искам да спомена е и е свързано с дейности в свободното време, които не са със стопанска цел, да речем хора, които в свободното си време като хоби използват трони. Ако на този прак от 150 кг отпадне, то трябва и тези а, по малки а, модели дрони, които се използват в свободното време, да ам, бъдат взети предвид. Не смятам, че ще има някакви противоречия, защото говорим тук за дейности в свободното време, които са с нестопанска цел. Както казах, доволен съм с подхода, който е взет предвид при, при изготвянето на доклада. Сега Кристин Реводалон. Благодаря. Искам първо да благодаря на докладчика за тази презентация и за тази голяма тема във връзка с гражданската авиация. И това са точно безмоторните самолети, е, безпилотните самолети, дроните. Е, наистина Европейския съюз трябва да се занимае непременно с бъдещия пакет за авиацията. Много точки от доклада вървят в правилната посока. Също така трябва да се дефинира дефинира една а, законова рамка, за да се облегчат инвестициите за предприятията и растежа в този сектор. Що се отнася до сигурността и безопасността, трябва да има правила за контрол и да се разширят правомощията на Европейския съюз по отношение на сигурността. И освен това искам да посоча, че този подход не е непременно трябва да бъде ревеларен. Ако трябва да развием тази нова система, това не трябва да става за сметка на сигурността, безопасността и защита на личния живот точно тези неща трябва да бъдат третирани приоритетно. Има различни агенции за защита на личните данни за национално равнище и тук вече трябва да се изгради система за защита на европейските граждани. Също така трябва да се предвиди една подходяща рамка за вземане на решения по това досие. Благодаря, Янс Нилсон. Tack tack så mycket, eh, herr ordförande. Och eh, rapportören för eh, Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно на докладчика за този проект доклад. За мен той е с много добро качество. Освен това, смятам, че този доклад покрива твърде много сфери и описва много добре състоянието на нещата, както и други преди мен посочиха. Наистина вече е крайно време да имаме обща хармонизирана система от правила, която да очертае възможностите и трябва да бъдат е, отменени границите в случая, защото са ни необходими общи е, правила. Скоро бяхме в ЯСА. Там също ставаше дума за безпилотните самолети, докладчикът посочи това. И е, от този факт е видно, че има твърде големи безпилотни самолети, които попадат под същите законодателни разпоредби, като самолетите. Има обаче и друг тип е, безпилотни самолети. Във всички случаи е необходима система от правила, за да може да се развива индустрията. И мисля, че едно нещо не бива да забравяме. Малките безмотор, безпилотни самолети и играчки, те не трябва да се подчиняват на същите правила като по-големите безпилотни самолети. Мисля обаче, че тези безпилотни самолети, дори да са с големината на играчка, могат да се изпратят в градината на съвета, за да се правят там снимки. И тук наистина възниква въпроса за защита на личното пространство и това трябва да се вземе предвид. Смятам, че това предложение може да бъде подобрено благодарение на добри изменения, които очакваме и естествено ние ще изпратим ясен сигнал към комисията, за да може да се види каква ще бъде общата картина, най-вече предвид е, пакета за е, авиацията, който се обсъжда в момента сега. От името на комисията, Магус Халаха, Thank you. Thank you very much. Chairman. Благодаря, господин председателю, госпожо Фостер. Искам да благодаря първо на докладчика за доклада, който обхваща много важни елементи, свързани с създаването на пазар за опериране на дрони в Европейския съюз. Безопасност, екологични аспекти, аспекти свързани с личната ни с всички те са включени в доклада, както и технологичните развития. Е, докладчикът посочва как може е, правилата да останат пропорционални на риска. Това е друго предизвикателство. Как можем да ускорим законодателния процес? Държавите членки искат да има хармонизирани правила възможно най-бързо. Комисията работи по правила за безопасността, свързани с дроните предложенията за тези правила ще част от пакета за авиацията, както вие казахте, и който трябва да бъде прият преди края на годината. След това, кога ще бъде прият кога ще бъде прият това предложение, е в ръцете на законодателите. ИАЗа създава по-подробни изисквания, свързани с оперирането на дроните. ИАЗа работи проактивно, проактивно с съответните регулаторни органи и се търсят най-добрите решения. Има консултации по два конкретни документа, които ще бъдат проведени преди лятната почивка. Документи ще бъдат изготвени до края на годината. Има дейности, предприяти от Европейската комисия, които са свързани с изготвянето на стандарти. Необходими са ясни правила, за да се знаем по какъв начин ще се извърши оперирането с дроните. Ние а, много активно се сътрудничим с а, промишлеността и като се има предвид, а, че ние извършваме и дейности, които са свързани с съвместно сътрудничество с ИКЕО. Вие споменахте и въпроса за киберсигурността. А, говорим за две конкретни мерки. Идентифицирането на дроните и зоните, в които е забранено да прелитат дрони. Например, както госпожа Фостер каза, това са летища, правителствени сгради или други важни сгради. Ако, хармонизираме идентифицирането на дроните и оперирането на дрони, така че да се сложи този подход, да не прелитат през забранени зони, а това число да бъдат включени и правилата за безопасността, сигурността и зачитането на личната неприкосновеност. Местните власти ще могат да решат кои зони ам, или през кои зони няма да имат право да прилитат дрони. Ние попитахме Сезар ам, да видят как може дроните да бъдат включени в мастер плана за авиацията. 14 милиона евро ще са необходими, за да се постигне първата цел. И след това а, трябва да кажа, че говорим и за технологични решения, за различни системи. Дроните използват различни въздушни пространства. Те ще споделят и въздушни пространства с останалата част от ам, авиацията и а, тези неща са много важни. В заключение ще кажа, че комисията приветства комисията Тран и частност докладчика за изготвянето на а, този доклад, който ще е от голяма полза за комисията и а, много от нас ще се занимават с този доклад много интензивно, за да има резултати през есента. Uh, Благодаря, Джеки Фостер. Благодаря, ще се върна на казаното от комисията след малко. Колегата от НП вече си тръгна, но със сигурност колегите му ще предадат това, което ще кажа. Използването на дроните за военни цели. Това не е предмет на доклада, тъй като темата е свързана с друг ресор. Ресора на отбраната. Въпреки това, приветствам онова, което каза докладчикът в сянка по въпроса. Напълно съм съгласна и с онова, което каза за отмяната на горната граница от 150 кг. Тази 150 грама, извинете. Това правило вече е устаряло, не отговаря на развитието на технологиите. Колегата от групата на социалистите и демократите. Много добре си взаимодействах с него по време на заседанията на докладчиците в Сянка. Съгласна съм с онова, което каза. Колегата упомена и КАО, Международната организация за гражданска авиация. Не знам как е преведен документа към други езици. Аз се основавам на английската версия. В текста има в преводите, извинете, има със сигурност препратки към основния документ. В основния документ заявявам, че на ИКАО се пада много важна роля в процеса. По въпроса за защитата на данните, колеги, напълно сте прави, като казвате, че държавите членки трябва да прилагат законовите си и подзаконови нормативни актове. Но Има действащи национални нормативни уредби, има и общо европейска нормативна уредба за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Държавите членки трябва да са наясно с това какви отговорности трябва да поемат. Показаното от колегата от либералите Говорихте за необходимостта от подход основан на риска, но това вече се упоменава в доклада ми. Основна роля се пада на Европейската агенция за авиационна безопасност, ЕАСА. Някои национални органи уреждат използването на малки дрони, които могат да се издигнат на височина до 400 фута. Това не изключва обаче участието на ЕАСА. Ерик Сивил е председател на органа за съвместно разработване на правила за дроните. Това е органът, който представлява ЕАСА на международно равнище. Съвсем ясно отбелязвам в доклада ролята на този орган и на ЕАСАМ. Бе повдигнат и въпросът за финансирането. Упоменах Хоризонт 2020 и други възможности за финансиране. Участвах и в разговори с представителите на съвместно предприятие СЕСАР. Много е добре, че СЕСАР ще задели известна сума. Упоменахте всички важни теми, включително и сигурността. Сигурността е един от основните въпроси във връзка с тази тема. Няма да се впускам в подробности, тъй като обсъждаме въпроса в открито съседание, но по отношение на сигурността могат да проистъкат много големи вреди. Както знаем, технологиите се развиват, има развитие и на ниво производство. В миналото от използването на дрони имаше ужасяващи последици, като причините за тях се криеха в някои много дребни детайли. Мисля, че държавите членки и техните спецслужби осъзнават това. Знаем как се използват дроните в зони на военен конфликт. Наистина добре съм обмислила въпроса за сигурността и безопасността, но трябва да изчакаме, да видим какви ще са конкретните предложения на комисията. Не би следвало нашата ресорна комисия да се впуска в прекомерни подробности. Тази задача се пада на регулаторните органи. Те ще заложат отделните норми и стандарти. Що се отнася до общия стандарт, то аз ясно съм заявила, че всички дрони, които се произвеждат тук, и всички, които се внасят от други държави в Европейския съюз, трябва да са с маркировката CE. Ще трябва да се приложи и общо европейски подход към лицензирането и регистрирането на тези дрони. Трябва да отчетем и факта, че някои държави членки в момента имат действащи правила за по-малките дрони. Сега трябва да приложим общ подход, в който напълно да участват ЕАСА, комисията и държавите членки. Така ще се стигне и до изготвянето на цялостен пакет. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще ви дам допълнителни разяснения. Ако съм пропуснала да отговоря на някои въпроси, моля, прочетете внимателно текста след като бъде наличен и в превод към други езици. Ще имаме следваща среща посветена на тази тема през септември. Благодаря господин председател, благодаря и на комисията. Крайният срок за внасене на изменения е 12 часа на 22 юли. Ще гласуваме тук в комисията на 15 септември. Гласуването в пленарната зала ще бъде на втората пленарна сесия през месец октомври. Закривам сутрешното ни заседание. Ще се видим отново в 15 часа. Ще разговаряме с Пат Кокс и Курт Бодевих. Имаме и други точки в дневния ред.